Добро утро, колеги. Започваме. Моля, заемете местата си. Имаме леки промени по дневния ред, по реда на точките. Ще започнем с проучването за митниците. Това е точка 8, след това 5, след това 4b. В такъв ред ще протече заседанието. Налага се поради а, логистични причини. А, ако нямате възражение, можем да приемем дневния ред. Искам да ви напомня, че това заседание се излъчва онлайн и можете да следите случващото се в приложението и e митинг. Можем ли да одобрим протокола от 23 септември. Както знаете, освен ако не постъпят възражения до края на заседанието, протокола се смята за прият. Което означава, че веднага можем да пристъпим към проучването за митниците. Нека да ви напомня, това проучване беше възложено от нашата комисия. Господин професор Стол ще ни направи кратко представяне на констатациите на този доклад за около 10 минути, след което ще има въпроси и отговори. You, you cannot choose. Madam Chair, dear Vice Chair. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, дами и господа. Вече получихте много информация за днешното заседание. Тя касае начините по които единния пазар носи ползи както на бизнеса, така и на гражданите – това проучване беше възложено на а, нашият отдел от вашата комисия. Европейския парламент работи по много интересен начин с а, експертна информация и научни а, проучвания. Нека да ви напомня, че всеки член на комисията може да изиска а, дадено проучване с цел а, законодателната работа. Сега ще се опитам съвсем накратко да ви представя едно проучване, което аз направих на тема митниците в Европейския съюз. Тъй като нямаме много време, ще се опитам да ви представя само най-важното. Вие сте в комисията по вътрешен пазар, но това не означава непременно, че сте наясно а, как, как митниците а, са част от него. Ето за това ще говоря днес. Митниците на Европейския съюз обаче и в частност Митническия съюз са ключов елемент от Европейския съюз и разбира се най-вече от единния пазар. Ефектите са а, многостранни, те са свързани с развитието на външните граници на Европейския съюз и начина по който те функционират. Важен е също така и за международната търговия, тъй като има определени споразумения, с които ние трябва да се съобразяваме. Митническия съюз е също така важен за сигурността и безопасността, тъй като той помага за а, това гражданите и бизнеса да се намират в безопасно а, а, положение има също така и економически ползи, а спомага и за справедливата конкуренция. Митническия съюз допринася и за традиционните ресурси в европейския бюджет. За вас, във вашата комисия обаче, е начина по който Митническия съюз допринася за благосъстоянието на Европейския съюз финансите. Става дума за 189 милиарда евро годишни ползи, според едно от проучванията. Има нещо, което е дори по-важно, обаче. Определени проучвания показват, че бихме могли да добавим още 50 милиарда евро, ако се проведат определени реформи и те бъдат действително приложени в Митническия съюз. По принцип не е лесно а, човек да има добро разбиране за това какво представлява Митническия съюз. Естествено става дума предимно за а, законодателни норми, Митническия кодекс, както знаете, е една такава доста съществена законодателна норма, но тя трябва и да се прилага. Тук, разбира се, това е работа на държавите членки. Изисква се и съответното сътрудничество между тях и между тях и комисията. Допълнително обаче, в днешно време митниците съдържат и един трети елемент, а именно една редица електронни системи, които улесняват търговските транзакции и ги осъществяват онлайн. И тъкмо тези електронни системи а, представляват огромен проблем и същото време носят огромен потенциал за подобрение. Все още сме на ранен етап по отношение на законодателството и а, от вас като комисия зависи какви ще бъдат приоритетите за напред, но по отношение на митниците съм а, представил една графика на принципа на светофарите. Според нея а, има някои законодателни норми, от които имаме нужда, но от друга страна има а, процеси, които за момента сработват добре. Все още има доста предизвикателства по отношение на прилагането на законодателството от страна държавите членки – един основен принцип е а, единното функциониране. Тук говорим обаче за митници, които касаят 27 или 28 държавни членки. И за съжаление това означава, че като цяло нивото на а, работа зависи от най-слабата брънка в веригата. Всички трябва да се включат равностойно. Същевременно трябва да се работи и по а, подобен сходен начин, защото когато има разлики, тогава се получават и разлики в търговските потоци. Там, където бизнеса се възползва от а, разликите или това им влияе по някакъв начин и те се приориентират. митническото законодателство в Европейския съюз вече е, можем да кажем, сравнително хармонизирано. Но въпреки това има голяма разлика в начина по който то се прилага в някои държави членки, защото все още има един елемент, който зависи от държавите членки и това са санкциите. Какво се случва, когато се нарушават правилата на митническото законодателство. Подходът е различен при различните държави и а, представлява предизвикателство, което много се дискутира. Ще говорим отново за това. Нещо друго много важно за, ваш, важно за вашата комисия обаче е разработката на електронните системи. Като цяло заедно тяхната задача е да улеснят а, бизнеса както и да спомагат формалната работа на самите митници. Тези системи почиват на елементи на държавите членки и на институциите на Европейския съюз. Проблемът е, че въвеждането на тези системи се е забавило с почти 12 години в някои случаи. Според економически проучвания – заради това през последните 6 години ние сме загубили почти 300 милиарда евро. За вашата комисия е важно да се знае това, тъй като все пак вие имате задача да работите с комисията и да наблюдавате тяхната работа, да следите до каква степен са въведени и приложени тези системи, както и разбира се, да следите какво се случва с бюджета, колко трябва да бъде, на колко трябва да възлиза той, за да сработят системите. Нека да ви разкажа как се стигна до това огромно забавяне. През 2008 година беше взето едно решение, основно решение, наречено пакета за митниците. То касаеше въвеждането на електронните системи до 2013 година. За съжаление, това а, не се оказа така. А, законодателството беше въведено, но електронните системи не. А законодателството е разработено така, че да функционира наравно с системите. За съжаление, до ден днешен не всички от тези електронни системи са въведени и функционират. Затова, както виждате, срокът беше изместен до 2020 година. И едно от последните неща, които предходният мандат на парламента направи, беше да удължи срока за въвеждане на електронните системи до 2025 година. Според определени проучвания, в най-лошия вариант, този срок даже може да се увеличи, да се удължи до 2033 година. За мен това е изключително важен, жизненно важен въпрос в контекста на развитието на митниците в Европейския съюз, защото колкото повече удължаваме срока, толкова по повече промени трябва да се нанесат на тези системи, защото а, технологиите се развиват, бизнеса а, настоява на нови а, начини, по които да се провеждат процедурите. А, в други сфери също така се променя ситуацията, като например по отношение на защитата на данните или пък сигурността на данните. Тоест, електронните системи ще трябва да се променят няколко пъти, с удължаването на тези срокове. Важно е да се знае това с оглед както работата на бизнеса, така и сигурността на данните. Все пак, функционирането на тези системи пряко касае както работата на бизнеса, така и вътрешния пазар, така и а, сигурността. Ще приключа моето кратко представяне тук. Искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Така, по чисто съображение практически, е, тъй като е, очакваме и комисията да направи презентация по темата митници, може би да чуем първо какво ще каже е, комисията и след това да обсъдиме общо. С удоволствие ви представям господин Филип Карно, директор на Генерална дирекция Митници. Доколкото разбирам, трима ще са колегите, които ще представят презентацията. За съжаление, не можем да ви дадем място тук на подиума, но ако нямате нищо против да представяте е, своите документи от там, където сте, имате думата. Благодаря. Обмисляхме какво би било най-полезно за членовете на вашата комисия, защото това заседание е едно от съвсем първите на вашата парламентарна комисия. Ще представим три основни аспекта на нашата работа. Първо ще започна с един общ преглед за това какво правим, с цел така да допълня академичния поглед към темата. После ще дам думата на директора за цифрови операции и митници. Той се занимава с информационните системи, за които стана дума. И след това ще дам думата на директора за вътрешни работи, който ще говори за възможностите за финансиране в контекста на многогодишната финансова рамка. Ще се опитаме пределно сбито да представим нещата и с удоволствие, разбира се, ще участваме в последващата дискусия. Първото нещо, което трябва да припомним, е, че е, митниците, е, реално Митническия съюз съществува отдавна, 50 години отбелязахме миналата година. Тоест, той е един от основополагащите елементи от европейския проект – ролята на парламента е от ключово значение за прокарването на законодателство и съответни политики за митниците. Законодателството е много пространно разписано. Вероятно, една от най-големия обем законодателни текстове в Европейския съюз. Процесите и системите, с които действаме, разчитат на много високо ниво на сътрудничество между страните членки и е, страните членки и комисията. Две основни са предизвикателства съществуват. Първо, е, начинът да се действа като един, като едно цяло, т.е. доколко последователно страните членки прилагат тези сложни правила в различни контекст на, тех, на всяка отделна страна. Това е сериозно предизвикателство и за координация. А второто предизвикателство е как се пригаждаме към промените. Промените в начина на търговия, промените в бизнес средата. Например, как да се справим в момента с предизвикателството електронна търговия. Изключително важна е търговията в Европейския съюз. Вноса е, е близо 3 милиарда. И това, което трябва да видите в слайда е колко много дейност се развива, но също така и колко бързо се променят. Вижте, в таблицата в дясно се показва бързото развитие на търговските потоци с отделните страни. Така че трябва да се. Винаги се налага да се реагира много бързо. Ние зависим от това правилата да бъдат прилагани еднакво от всички. И най-слабата брънка на веригата по външните ни граници е, е слабо място за нас всички – Митническите налози означават, че бюджета на Европейския съюз получава приходи. 20 милиарда са те от митнически такси и не трябва да се забравя, че процесът включва много редовни проверки от страна на Генерална дирекция бюджет за капацитета на страните членки да освояват и да събират съответните митнически такси и данъци. Тук е, също обръща внимание, че е, въпреки, че ДДС се събира по различен начин, той е, също така, този данък има отношение към вноса. И тук отново опираме и до темата електронна търговия. Имаше много голям казус с измами, свързани с внос на текстил. Сигурно помните доста голям процес срещу Обединеното кралство. Там бяха загубени около 2 милиарда в несъбрани митнически налози. От е, гледна точка на е, службите на комисията, ние имаме структурни взаимоотношения с ОЛАВ, Генерална дирекция бюджети и таксуд, така че да можем да е, сме последователни в нашата дейност. Освен момента приходи, има и ред други регулаторни елементи. И всички трябва да са наясно, че митниците не се занимават само с осигуряване на приход. Те е, имат отношение към много други области на политиката, където е, контрола по границите също има своето огромно значение. Тук съм отбелязал някой от тях – сега си сътрудничим много активно и с колеги, е, примерно в областта на сигурността на продуктите, авторски права, в, при е, лекарствата, прекурсори, с а, акцент да се а, налага много стриктен контрол, за да не се допуска внасянето на такива вещества. обема на нашата дейност, като кажа нашата, имам предвид митническите власти, броят на декларации е много значителен. И тук отново опираме до а, темата информационни технологии. Абсурдно е да се обработят обемите които влизат ръчно. Така че цифровизацията на целия митнически процес е ключов компонент. Основният елемент в работата на митниците са декларациите, декларациите за освобождаване и контрол на границата, ако е необходимо. Това е изключително важно да се излучва, извършва в реално време. И затова и самите процеси трябва да ясно да идентифицират какво се случва. Над 90% от декларациите в момента се обработват около в рамките на един час. Но а, в модерния бизнес среда нещата трябва да се движат максимално бързо. Говорих колко важна е търговията, но зад търговията – се крият много сложни е, вериги на е, доставки и допълнителни е, вериги, които трябва да минават безпроблемно през различни законодателни режими. Много е важно да има и упростяване. Ние работим в тясно сътрудничество. Митническия кодекс, това е нашата библия, тя е, е, той е разработен, беше е, прият през 2013. Изключително амбициозен опит да се модернизират и цифровизират е, митническите процеси. Ще мине доста време, докато всичко се изчисти, но вече усещаме е, последиците – сега изготвяме документ за въздействието на митническия кодекс и ще представиме данни пред парламента в 2021 година. Много е важен и момента прозрачност. Огромна част от работата ни в комисията е по стандарти, показатели и да направим така, че е, все, е, тези, които имат отношение, да са напълно наясно с елементите на управление на Митническия съюз. Нещо, което е, искам да подчертая, е използването на статута на авторизиран економически оператор. Това е, е много важен момент и за контрола, и за улесняването на търговията. И а, е, преди да приключа с тази тематика, а, е, освен, че Митническия кодекс е наша Библия, мога да кажа, че има и много други е, законодателни текстове, свързани с а, а, споразумения за международно сътрудничество и така нататък много, много от е, законодателните текстове и в други политически области се отразяват директно върху ролята на митниците в защита на вътрешния пазар. Една от областите, която става все по-актуална е сигурността. И в митническия кодекс се съдържа изискване за засилване на разпоредбите за сигурност, така че да могат да се обработват различните постъпваща организация от страните членки. Един такъв подход не може да се осъществи без съответните информационни системи. И това е сериозно предизвикателство. Нека да кажа така – Принципът е да се оцени предварително и да се контролира където е необходимо, т.е. да има достатъчно информация и да има адекватни проверки. Да може да се каже, направили сме оценка, за нас риска свързан с вашите стоки е твърде висок, не може философията, тази е, философия, която се съдържа в е, Митническия кодекс, е на базата на оценка на е, риска, особено на базата на общи критерии за риска и съответни стандарти. По този начин е, ние ще бъдем и по-силни, особено необходимо е това, за да има и, е, да се осъществява посредством обмен на информация за риск. А, понятието авторизиран економически оператор. Това е основата на процеса, който, ще даде, който дава възможност проверките да се насочат към а, елементите, които съдържат най-висок риск, да се дадат високи гаранции и тези, които не носят риск, да получават своите а, е, ползи от това. Основното послание тук е, че това е, е основен елемент в системата, е, която да дава възможност бизнеса, който спазва правилата, да получава привилегии заради това. После, каква е необходимостта да се осъществява контрол? Е, предвидени са упростявания в е, митническия кодекс, който дава определени е, ползи за економическите, авторизираните економически оператори, но също и за възможността да се ползва добре развита информационна система в отделните страни членки. Няма да се впускам в подробности. Още е, два слайда. Тук е, да говорим за изпълнението на митническия кодекс проблема с е, въвеждане, забавянето на вкарването в действие на компютърните системи. Считаме, че е, в момента вече има достатъчно добре разписан план да се осигури е, функционирането и на последните останали елементи от информационната система, така че комисията вече е спазила своите задължения в това отношение. И накрая е, да цитирам думите на новия председател на комисията – колко важно е, е Митническия съюз да стигне едно следващо ниво е, с е, цел да има по-силна рамка за контрол, да отчита проблемите на бизнеса и да управлява риска. Сега ще дам думата на колегата, който отговаря за цифровите а, изпълнение на митническите операции. Yes, so thank you, Philip. Uh, thank you, Chair. Благодаря. Пауло Сантош е, се казвам, директор на таксот Б, т.е. Е, директората, който се занимава с изпълнение електронните системи за изпълнение на митническия кодекс на Съюза. Е, сега е, задачата да го оправя сама аз. Има една инициатива, която е един прозорец, единен прозорец за митниците. Това е последващата стъпка в е, дигитализирането на е, митническия съюз след митническия кодекс. Сега оценяваме е, инициативата и смятаме, че тя ще бъде предложена за приемане следващата година. В момента работиме по системите на митническия кодекс и тук ще ви дам информация за това докъде сме стигнали с изпълнението на програмите. Един единствен слайд има за вас, виждате го на екрана. Тук е разписан плана след постигнатото споразумение между трите институции за новите е, дати за въвеждане на програмите по митническия кодекс. Смятаме, че следващите месеци този план ще бъде официално прият. Там националните компоненти трябва да бъдат разработени от митническата администрация единствено на страните членки – те са отбелязани тук с синьо и е, буквата N. Другите компоненти, които е, се разработват от комисията, се разработват от, нашия, от моя екип. Мога да потвърдя, че е, ангажимента ни е да спазим този план. Отделили сме съответните ресурси от програма Митница 2020 в зелените, но е, е обозначено всичко, което е предвидено да се направи и е направено. 2019 Следващия е, месец ще излезем с новите портали за економическите оператори с цел да се е, дигитализира тяхната работа включително с управление на исканията за информация за митническите за митнически такси. Също така искаме да се работи и с достатъчно навременно подадена информация от митническите администрации. Работим с съответните работни групи в комисията. Фактора за постигане на успех, който е от критично важно значение, е да се отпускат съответни средства, за да може да се е, разработи е, компютъризираната система. Тоест, е, е, фина... финансовите ресурси, които са необходими и за нашия екип, и за е, нашите партньори, трябва да бъдат на лице. Затова програмата за митници след 2020 трябва да подкрепя е, въвеждането на е, цифровите програми. Благодаря и давам думата сега на колегата. Благодаря, Павло. Аз съм директор за международни общи отношения и отговарям за международното споразумение за сътрудничество в областта на митническото дело. Също така отговарям за митническите програми в помощ на митническата политика и митническото законодателство. Митническите програми са многостранни предлагаме две програми за прилагане на новият метод. В момента имаме само една митническа програма, както спомена господин Сантос. Това е програмата 2020. Следващата програма, предложена от комисията през май миналата година, ще видите, че сме предложили две програми. Митническа програма и а, една обща програма за единия пазар, за да може в бъдеще да има синергия и връзка между програми като Весталис и а, Фискалис, между Фискалис и УН-24. Фискалис е програмата, която се използва от нашата генерална дирекция за финансиране на а, информационните системи в областта на данъчното облагане. Е необходимо да има връзки и синергия между двете програми. През новата финансова рамка предлагаме нов инструмент за финансиране по интегрираният фонд за управление на границите. Този инструмент се основява от нас за функционирането и актуализирането на митническото оборудване. Смятаме, че е много важно, особено по отношение на оборудването, то да се финансира от фонда за интегрирано управление на границите полицията логиката на това предложение за многогодишната финансова рамка е да се постигне съвместно действие между различните програми и по-висока ефективност на финансирането. По-точно, митническата програма и инструментът за оборудване за митнически контрол – и двете целят защитата на финансовите и економически интереси на Съюза и страните членки. Митническите налози, приходите от тях възлизат на 20 милиарда годишно и те са много важен приходоисточник за бюджета на Европейския съюз. Те също допринасят за сигурността в рамките на Европейския съюз а също така допринасят за улесняване на търговията и на а, ограничаване на законната търговия. По митническата програма предлагаме бюджет от 950 милиона и както професор Штол отбеляза, особено важно е да разполагаме с необходимото финансиране, за да може да избегнем опасността да се, има по-нататъчно забавене. Тези системи трябва да бъдат приложени до 2220 година, 2022 година. Инструментът за контрол, там предлагаме 1 милиард и 300 милиона за целия период. И много важно е да може да подкрепяме страните членки и митническата защита. В никакъв случай да не бъде увредена или отслабена поради липса на оборудване на границите. тези програми имат различни конкретни цели. Митническата програма е, цели да подготви по-добре приемането на уеднаквено законодателство в областта на митническата дейност. Има проектни групи, които трябва да работят, да разработят политически и законодателни инициативи, да насърчават добрите практики, изподелянето на информация, подготовката, усилване на контролния капацитет – и а, да допринасят за развитието на информационни системи. 80% от бюджета са фактически отделени за а, а, ИТ системи. А, на другата а, програма система целите са малко по-различни. целта е да се осигурят адекватни и еквивалентни контролни механизми на ККП, на, контролните пунктове на границите. В момента водим преговори. Преговорите започнаха през януари-март тази година. Е, проведахме е, полезни дискусии с членове на вашата комисия и докладчиците. За съжаление, а сега за сега не сме стигнали до споразумение, но уверена съм, че останалите нерешени въпроси а в никакъв случай няма да се окажат непреодолими пречки и ще продължим е, бързо преговорите по-нататък и ще стигнем до плодотворно споразумение преди края на годината. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега започваме дискусията. Се дам думата на координаторите най-напред или онези, които ги заместват. От НП иска ли някой думата? Благодаря, госпожо председател. Имам следният въпрос. Във връзка с това, което каза господин Стол, съгласен съм с процедурата, която той спомена, за прилагането на директивите. Трябва да кажа, че тук има един голям проблем, защото фирмите плащат цената на това всъщност. Цената на това, че ние не сме в състояние да прилагаме законодателните изисквания на време. Цифрите, които бяха споменати, 50 милиарда евро бяха споменати, които можем допълнително да получим, ако системата функционира по-ефективно. Разбира се, това е в рамките на отговорността и на цените членки. То е отговорност не само на тази комисия, <clears throat> но и отговорност на отделните цени членки, които отговарят за прилагането. Имам въпрос. А то е следният не само а, митническото законодателство не се прилага както трябва, но и други законодателни актове, които са свързани с митническото законодателство. Тези законодателни а, разпоредби трябва да работят а, съвместно, за да постигнем желаните резултати. Примерно става дума за директивата за информационните технологии и митническото облагане, а, за части от митническият кодекс а, който дава възможност на страните да използват данните не само по електронен път. Става дума за регламент, регламент 632 от 2019 година, чието прилагане се забавя. Страните членки и комисията са приели необходимите мерки – но това е ключов въпрос, който засяга продажбите онлайн. Сега прилагането му е отложено до януари 2021 година. Но има някои неща, които се отнасят до пратките с сравнително ниска стойност – тук нещата зависят до голяма степен от страните, в които те се внасят. Решаването на този проблем не е сложно. Питам какво прави комисията заедно с страните членки, за да реши този проблем, така че страните членки да могат да прилагат своевременно тези мерки. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите, госпожа Гион, искате ли думата? Господин Ботас. Извинете. Първо трябва да а, поканя съответните координатори. Господин Капини иска да говори от името на социалистите. Нямам нищо против. Ще му дам думата. Но първо предлагам на координаторите. Господин Скарпини. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик е, за митническата програма. Бих искала да благодаря на професор Штол за неговата точна информация. Напълно съм съгласна с всичко, което той каза. Споменахте нещо, което е много деликатно като проблем – безопасността и сигурността на гражданите и лоялната конкуренция. Значи, е, имаме митническа програма, която представители на комисията току-що представиха. Тази програма е, има голямо значение. През миналия мандат работихме по този въпрос и се съжаляваме, че преговорите по този въпрос се забавиха, както е, колегите казаха. Не само е, фирмите, не само търговските дружества плащат цената на това забавяне, плащат го и гражданите на Европейския съюз. А колкото до качеството на продуктите, нещо, което не винаги се проверява на пазара, то не трябва да се забравя. Но това е въпрос на бюрокрация и други аспекти. Е, Надявам се, ще можем да приключим преговорите по този въпрос, но не съжалявам, че когато че се водят преговори по моя доклад, свързан с проблемите на митниците, резултатите не бяха насърчителни. Ние не можем да предлагаме никакви проекти, ако а, нямаме съответното финансиране. Защо комисията не прие а, е, моите изменения? А, е, защото аз мятам, че този бюджет ще бъде ефективен до времето на Брексит. Е, казвам това не защото съм докладчик а защото нашите отношения с глобалния пазар а, иначе страдат. Не можем да направим нищо без да имаме съответното финансиране от бюджета. Затова обръщам се към комисията. Надявам се, че и съветът ще действа а, по този въпрос, за да се приключи моят доклад и работата по него до ноември трябва този бюджет да бъде взет предвид в многогодишната финансова рамка. А също така трябва да изискваме от страните членки да изпълняват разпоредбите на този проект. Защото, както знаем, най-слабата, най-слабото звено а, фактически влияе върху работа на целият пазар не се поставя достатъчно ударение върху контролът на стоките, които влизат от трети страни в Европейския съюз. Не бих искала европейските предприемачи да страдат от това, че ние не проверяваме надлежно продукти и стоки, които влизат на нашия пазар от трети страни. Благодаря. Надявам се, че резултатите от нашата работа ще бъдат положителни. Господин Ботеш, аз съм нов член, но ще говоря от мое име. Благодаря, професор Штол, за вашата презентация. Благодаря и на господин Камрот, господин Сантос. Имам два конкретни въпроса. Вашето проучване включваше ли страни, които не са в Шенгенската зона? И ако е така, проучвали ли сте и финансовите дейности а, на тези страни в рамките на сегашните митнически разпоредби? Председателката, продължавам с политическите групи а, от името на зелените. Благодаря. Благодаря за презентациите, благодаря за поручването. Беше много внимателно, много, много интересно да ги слушам и слушахме ги внимателно. Какво а, предлагате, господин Стол, за работата на парламента? Казва нещо председателката, но не е включен микрофона. Имам въпрос към комисията. Какви ще бъдат резултатите от един възможен Брексит върху митническата дейност? Благодаря. Благодаря. Госпожа Жорон за идентичност и демокрация. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентациите бяха изтъкнати всички проблеми, които добре познаваме. Познава ги Европейската комисия, познава го и парламента. Както вие знаете, за нас е особено важно е митническата защита, защото като защитаваме нашите външни граждани, защитаваме всички, нашите външни граници, защитаваме и всички граждани на Европейския съюз. Много важно е да не се забравят проблемите на автоматичните системи. Защото а, имам а, въпрос, който е подобен на въпроса на колегата от Зелените. Защо, на какво се дължи това закъснение? Това забавяне? Вече не е ли прекалено дълго това забавяне и не е ли абсолютно необходимо, наложително, спешно да бъдат въведени информационните технологии, информационните системи в митническата дейност? във всички страни членки. Знам, че става въпрос и за подготовката, въпроса и за логистиката, за да може ефективно да се прилагат тези системи, приоритетно да се прилагат. И още нещо, което се отнася също до митниците. А, а, а, става дума а, за трафикът. sein de la Commission comment mettre euh, aujourd'hui euh, ce point euh, en priorité parce que ça alimente les trafics, ça alimente aussi le terrorisme et ok la protection des... За трафика э, на произведение на изкуството знаем още при войната, след войната в Ирак и другаде. Това всичко се отнася до сигурността на нашите граждани. Благодаря. Благодаря, госпожа Жибон. Желали някой да... Желая ли някой от името на Екаре да се изкаже? Колегата Мазурек. Моля микрофон. Bardzo dziękuję. Chciałabym na początku podziękować za tą prezentację. Благодаря. Като начало искам да благодаря за представените проучвания. Мисля, че Митническия съюз е действително една от ключовите области, на базата на които изграждаме своята общност. Необходимо е да му казваме подкрепа във всеки един момент. Имам обаче следните два въпроса. Много е важно да подчертаем колко е важен бюджета, който се отпуска на Митническия съюз. Средства за информационни технологии, за подмяна на, техно, на техниката, а напоследък биват намалени. Важно е процедурите да бъдат опростени, за да могат националните власти да се а, снабдяват с въпросните средства. А, между другото, това е една от причините за цялото забавяне. Националните правителства трябва да се съточат върху това да прилагат а, разпоредбите, а не а, да се занимават с бюрокрацията, която се изисква, за да се а, придобият средствата. Комисията а, има ли наблюдение в това отношение? Имате ли някакви идеи за ускоряване на а, прилагането на новите разпоредби? И вторият ми въпрос. Проучванията посочват три основни а, момента, които са свързани се с хомогенността на структурата. Разпределението на задачите в администрацията, прилагането и спънките за националните администрации – както и сътрудничеството между тях и сътрудничеството с частния сектор. Като се вземат предвид съвременните тенденции в информационните технологии, смята ли комисията да работи с блокчейн технологии? Имате ли пилотни проекти? Смятате ли, че те могат да се използват в рамките на Митническия съюз? Благодаря. Благодаря, госпожа Мазурек. Не виждам никой от ГУЕ. За това предлагам да чуем отговори на въпросите. По-голямата част от въпросите са отправени към комисията. Предлагам да дадем име, а именно на тях думата, след което да чуем а, господин професор Стол и след това ще има втори кръг въпроси. Uh, thank you very much. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, отправени към нас. Изразиха се притеснения по отношение на защитата на европейските на предприема, предприемачи. Точно това е едно от нещата, върху които поставяме акцент. Нашия подход има за цел да подсигури интегриран контрол, който осигурява защита не само по отношение на тарифите и митата, но и а, стандартите в Европейския съюз. Уверявам ви, че тази област е от голямо значение за нас за близкото бъдеще и правим каквото можем а, структурите и процесите и процедурите, които въвеждаме, да имат предвид а, този аспект. Става дума както за границите, така и за а, процедурите в рамките на вътрешния пазар. По причините за забавянето ще помогна колегите да се изкажат, но през последните години мога да ви кажа а, следното на базата на своя опит действително има а, много а, промени в информационните технологии, които трябва да се направят. И всичко това трябва да сработи заедно, което е изключително трудна задача, не само за комисията, но и за държавите членки. Не можем да си позволим да се окажем в ситуация, където, например, направим изменения на транзитните режими, които касаят не само държавите членки, но и членовете на транзитната конвенция и да а, се окаже, че нещо не функционира добре. То трябва да функционира съвършено. И още нещо, самата структура на всичките тези системи е от голямо значение. Опитваме се да следим как всички тези промени влияят и на бизнеса не можем а, да въведем една а, съвършена система, която работи добре, но не е полезна за бизнеса. Не бива да стигаме до там. В един съвършен свят щяхме да сме готови, щяхме да сме по-бързи, щяхме да сме свършили вече работа и то по-добре. Но, когато се удължават тези а, срокове, се взима предвид действително колко време отнемат консултациите между а, държавите, между бизнеса и а, IT технологиите. Много подробни дискусии са се водили на тази тема с парламента в предходния мандат. Уверявам ви, че ние също искаме да свършим работа и да се спазят срокове. Но също така, по въпроса се работи. Не става дума за това да чакаме до края на 2020 и да видим дали всичко работи. Докато а, а, дискутираме темата, в момента вече се въвеждат системи. В октомври, октомври месец ще се въведат а, някои елементи. Това е положението в момента. Колкото до Брексит, можем да кажем единствено следното – Комисията непрекъснато и неуморно работим с държавите членки, за да се опитаме да се подготвим за а, вариант, в който Обединеното кралство се отегли без а, споразумение. Това е а, обект на множество притеснения, провеждат се а, консултации и заседания. Тази седмица в петък ще има такова на тема митническото сътрудничество. А, Непрекъснато се обсъжда темата с бизнеса, но така или иначе знаем, че ако Обединеното кралство се оттегли без поразумения, проблеми ще има. Опитваме се да се подготвим, включително и по отношение на IT системите. Тези, които, с които работим в момента. Моля ви да не оставате с впечатлението, че чакаме някакъв срок в края на 2020 година, когато всичко ще бъде въведено. Напротив, в момента се работи а, и се въвеждат системи. Питаме се да улесним работата на колегите в Европейския съюз навсякъде. А, трафика на произведения на изкуството също важна тема. Нека да ви а, напомня, че миналата година се постигна споразумение за регламента за културни а, продукти. В момента работим по прилагането на тези законови разпоредби. Те са създадени именно с цел да предотвратят търговията от страна на терористи с произведения на изкуството. Какво можем да кажем за предизвикателствата, свързани с ДДС? Мисля, че а, спокойно мога да кажа, че в момента се върши много работа, свързана с ДДС и електронната търговия на най-различни нива. А, включително във вътрешн, в, на вътрешния пазар и а, продукти, които влизат в Европейския съюз. Има а, доста решения, които се взеха в съвета в това отношение. Върши се а, работа. Опитваме се да стиковаме процесите. Не е лесно, защото това, което се иска от митниците е да реагират на поредната значителна промяна, за да могат да улеснят събирането на ДДС. Това се отразява а, на всичките им а, задачи и на тяхното ежедневно функциониране. Въпреки това, се работи по въпроса ежедневно и действително темата е с висок приоритет в нашата дирекция. Мисля да а, спра тук и да се обърна към колегите, за да видя какво могат да добавят а, те. Thank you, Филип. Филип, благодаря. Аз ще се върна към въпросите, свързани с забавянето на въвеждането на системите. Нека да ви напомня нещо. През 2018 имаше доклад в резултат от една мисия на Европейската сметна палата. Точно това беше неговото заглавие. Забавянето на електронните IT системи. Защо се случи това? Пред мен имам а, едно обобщение на доклада и ще ви прочета първото изречение. Забавените се дължат на няколко фактора. Промяна на обхвата на проекта, недостатъчни а, средства, отделени от Европейския съюз и държавите членки, а, време отнемащ процес на а, вземане на решения поради правителствените структури. Както вече стана дума няколко пъти днес, много е важно за какви средства говорим. Това са средства, които трябва да са достатъчни за а, външни доставчици. Тук се говори с а, компании, в които се създават работни места. За да се възложи такава работа на външни компании, обаче, необходимо е също така и да има а, силни екипи в рамките на държавните администрации, които се занимават с тези а, доставчици и подиспълнители. Тоест, в комисията трябва да има много силен екип, в националните администрации също трябва да има силни екипи, те трябва да си сътрудничат много добре, за да могат да свършат работа, да разполагат с достатъчно средства и да са в състояние да работят с подизпълнители, които пък си свършат работата. Има огромно количество координация и това е свързано и с друг въпрос, който вие зададохте, а именно дали комисията смята, че е важно да се поддържа добро сътрудничество, както между комисията и държавите членки, така и между държавите членки и техните собствени а, партньори. Да, опитваме се да следим а, каква е ситуацията в това отношение. В работната група за а, координация на електронното управление на митниците а, работим по въпроса, държим връзка с а, отговарящите на национално ниво и следим плановете за действие, техническите компоненти, които трябва да се въведат в определени срокове и така нататък. Там има срокове, които се спазват и има общи модули, общи компоненти, които са изключително, изключително важни за всички. Това е софтуер, който а, до някаква степен е а, въведен от комисията и трябва да бъде довършен от държавите членки а, по еднакъв начин. Това е изключително важно да се случи а, едновременно. Същевременно трябва да се довърши работата и с трети страни. Така че работи се а, а, по този въпрос. А, в работните групи, в таксот също се срещаме с а, генералните директори на други а, дирекции обикновено два пъти на годината. И се опитваме наистина да насърчаваме а, сътрудничеството с държавите членки по IT технологиите. Преди няколко години имаше в Талин а, семинар на високо ниво. Тогавашното председателство го организира и в резултат беше одобрена а, идеята да се сформира експертен екип за сътрудничество в митниците подкрепяме тази инициатива. Поне се работи с колеги от а, Естония и Португалия. Към момента около 14 държави членки участват в нея. Действително си сътрудничат по IT технологиите и тяхното прилагане. Това спомага да а, преследваме сроковете, които сме си, си заложили за митническите, а, митническото законодателство. Допълнително а, ще започне една фаза, която касае национални а, компоненти на софтуера. Като, например, а, система, която, се, а, която касае а, доказателствата и данните. 14 държави ви споменах, че а, участват активно, останалите не до там. Всяка държава членка решава а, сама до каква степен да се ангажира и да се трудничи. Опитваме се, разбира се, да оказваме подкрепа на всички. И накрая искам да отговоря на въпроса, свързан с а, евентуални пилотни проекти, свързани с нови технологии, като блокчейн технологиите. Преди около 3 години започнахме да работим в тази посока. Вече имаме две а, конкретни а, разработки допълнително с няколко държави членки. А, също сме във връзка и се обсъжда темата. Но трябва да сме внимателни, когато става дума за блокчейн технологиите, защото а, те са а, много обещаващи, но все още не са се доказали. Все още не е ясно а, какви ще бъдат резултатите от тях. Ако четете пресата, сигурно вече сте наясно, че има несъвместимост между блокчейн технологии в определени системи, където има лични данни, където трябва да се вземат предвид регламенти като GDPR. Ние трябва да а, вземем предвид а, разпоредбите за лични данни. Националните администрации също трябва да съблюдават тези разпоредби. Така че всеки път, когато обсъждаме употребата на блокчейн технологии за бъдеще, не трябва да забравяме, че а, трябва да опазим и личните данни на гражданите. Надявам се, че с това успях да отговоря на въпроса. Ако ми позволите, ще отговоря на въпросите свързани с финансирането. Благодаря на госпожа Грапини за а, нейната подкрепа и за работата по а, програмата. Тя действително помогна да завършим доклада преди ноември месец. Това е а, едно чудесно сътрудничество, а, което се надявам да продължим. По отношение на въпроса, защо Брексит а, не беше взет предвид, Какви са нашите притеснения в това отношение? Разходите за подготовката за Брексит Както знаете, ние вече се готвим а, и трябва да сме готови на 31 октомври. Говорим за следващата а, многогодишна финансова рамка – която започва 2020. До момента изразходваните средства обаче са по настоящата МФР. Ще има разходи по а, приспособяването на технологиите, които сме заложили и за следващата а, МФР 2021 трябва да помислим а, какви ще бъдат разходите и какво трябва да се отпусне като средства. Не само по отношение на митниците, но и по отношение на други области, които ще бъдат а, засегнати а, за в бъдеще. Разбира се, пак зависи какъв, а, какъв ще е изхода от всичко това. Но това, което ние се опитваме да направим е да подходим към темата глобално – а не а, компонент по компонент и а, в частност взимайки предвид само митниците. И а, другия въпрос, свързан с бюрокрацията по придобиването на средства. В а, програмата за митниците има директно управление, а, което в същото времено взима предвид, естествено, разпоредбите на финансовите регламенти. А, в рамките на тези регламенти правим каквото можем. Примерно разходи за експерти и така нататък. Опитвали сме се да упростим каквото можем. Ако имате други идеи, ще се радваме да ги чуем. И разбира се, че искаме да намалим бюрокрацията при придобиване на средства. Благодаря. Благодаря. Сега професор Стол има думата. Thank you, Chair. Uh... Благодаря за възможността да отговоря на въпросите. Е, ще се спра по-подробно на въпроса за електронните системи, защото те са изключително важни. Тук, е, според мен, е, се сблъскваме с опасността да Въвеждаме една система в 29 различни страни с различни инфраструктури, които в, като цяло всяка една по-отделно отказва на моменти. Проблемът е винаги е един и същи. Тоест, пренатоварване а, на системата при изпълнението й. Защо? Защото е, се вкарват и нови технологични постижения, като блокчейн, което се спомена, а е, също и е, връзката с други компоненти от електронното управление и government. А тук има и други предизвикателства, като например защитата на личните данни. А колкото по-голямо е забавянето, толкова повече е, се увеличава и е, товара за разработката и изпълнението, защото е, се налага да свършиш не само задачите, които са били предвидени, но и да се справиш с новите предизвикателства, които се натрупват. И това е много критичен момент. И откъде идва възможно, въз, възможността на проблема? Не защото само искаме да се разраства вътрешния пазар, но защото и бизнеса, който развива собствените си информационни системи, разчита на интерфейса, така че економическата е, е, цена на забавянето трябва да се да отчете и това защото а, е, митническата система трябва да бъде отчетена във всички останали информационни системи. Второ, съображенията за сигурност. Подобни електронни системи е, са обект на управление на риска. По общието управление на е, митниците. Свързват се тук и е, въпроси с е, бизнес средата, авторско право и така нататък. Така че е много важно да се. Е, формулират добре и елементите на контрол. За момента няма подход на управление, било то от страна на комисията или от парламента, който да е достатъчно е, обърнат е, е към е, критично важните моменти. Има си цели, изпълняват съответни проекти, има съответна методология за проверка дали са постигнати целите, но тези е, методологии не са пригодени да отчитат критично важната или критичната важност на забавянето на подобни системи. Професор Стол, Um, I have three more. Благодаря. Още трима колеги са се записали за изказвания, а, с молба да бъдете по-кратки, за да можем да преминем и към следващата точка. Господин Мандалс. Благодаря, госпожо председател. Аз съм член на настоящата парламентарна комисия от доста години, от 2014. Много се Гордеем с успеха на Европейския съюз в името на вътрешния пазар. Поно, поне се гордеех аз. Но сега работя за, като консултант за правни фирми и виждам, че вътрешния пазар работи само за многонационалните компании. 80% от малките и средни предприятия работят само в собствената си страна и не се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Защо? Изпълнението на директивите е различно в страните членки и когато малкият бизнес иска да отиде зад граница, трябва да се справи с друг законодателен режим, различен от този, на който са свикнали. После, приложението в различни страни е, то е на различни нива. Е, примерно, е, големите компании си имат правни отдели и могат да им плащат сериозни суми, за да се справят с е, разликите в правните режими, но малките не могат. Не може ли законодателството да е едно и също в тази област, във всички страни, защото малките и средни предприятия не могат да се възползват? Затова и е, виждаме как се надигат популистските партии е, и призовават да се излиза от Европейския съюз, просто защото не се вижда ползата. Та, може ли да се работи с е, комисията, например, да се въведе една бърза процедура пред Европейския съд, за да се получи отговор, да речем, след 6 месеца, а не след 10 години. Защото ако стигнеш до законо, до правно производство, минеш през всички нива на собствената си страна и се обръщаш към Европейския съд, ти трябва 12 години и няколко милиона. Това не е възможно да се случи с МСП. Та, може ли да се изчисти законодателството, да се махнат тези директиви, да има една ясна законодателна разпоредба? И второ, може ли да има бърза процедура пред Европейския съд, така че малките и средни предприятия да знаят, че след 6 е, месеца те ще имат отговора, не да чакат 12 години, докато не е, фалират? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Тук всички подчертаваме колко важно е да има упростяване, да е максимално пригодно за целта и електронните системи, и новите технологии. Дори да не е непременно блокчейн, но във всички случаи ще има нови достижения, които ще улеснят контрола, като например изкуствения интелект. Какви са предимствата на упростяването е въпроса ми към комисията – какви са економиите е, не само за митническите власти, но и за економическите оператори? Има ли някакви оценки? Подходът, е, за който ние заставаме, е много важен за нашата парламентарна е, комисия. Ние отговаряме не само за митниците, но и за други области – упростяването не означава непременно намаляване на проверките или дерегулация. Просто да, въпросът е да се търси максимална ефективност. И един по-технически въпрос. Докъде е стигнато с оперативната съвместимост на а, митническите електронни системи и другите публични а, системи, включително тези на економическите оператори. Госпожа Гейзе. Благодаря. Аз съм нов депутат. Много ми е интересно да е, чуя е, за проблемите с електронните системи и благодаря за отговорите на въпросите. Аз имам два. Набързо коментирахте електронната търговия. Може ли да коментирате как увеличаващия се да и дял се отразява на митническите системи? Отразява ли се? После коментирахте Брексит, говорихте, че има електронни и технически решения за избягването на твърда граница в Ирландия, което е проблем. Може ли да коментирате какво се предвижда в такъв смисъл в бъдеще или това не е възможно. И госпожа Гиом накрая. Благодаря. Euh, Съвсем набързо, може ли да получим слайдовете? Не мога да кажа, че разбрах всичко от последния. Председателката отговаря, че те са на e-meeting. Аз исках да задам още един въпрос на комисията за директивата за нарушенията на митническия контекст. Там много дълго време вече се договаря текста. Парламента излезе с един доста приемлив компромис за субсидиарността, но за сега нищо не се случва. Вие как си представяте? как е, ще се развият нещата. Нека да дам първо думата на комисията за отговори. Е, разбира се, моля, пределно кратки. Uh, thank you. Uh, very quickly, uh, on the question of... Е, съвсем набързо. за това, че вътрешния пазар потенциално обслужва големите компании. Нивото на подробности, разписани в митническото законодателство, означава, че правилата са еднакви. И проблема е, е как ги изпълняват страните членки. И така идеята да действаме като един, което коментирах. Ние държим много на това въпроса за изпълнението е свързан и с последния въпрос за санкциите. Както правилно посочихте, проекто директивата се обсъжда от доста време, но за съжаление в съвета тя от последните няколко години почти не помръдва. Не мога да ви дам нищо обещаващо като отговор. Ще повдигнем въпроса пред новия комисар в момента, в който той заеме поста си. В момента определено сме в застой. Знаем, че парламента иска да види нещо да се направи, но в съвета текста практически е блокиран. Така че в момента, в който колежа от комисари вземе позиция по въпроса, ще ви уведомим. Въпросът за опростяването и информационните технологии. Нямаме конкретни цифри за отделните системи. Защо? Е, е трудно, защото това е един общ процес, глобален – но тук а, иллюстрирахме потенциалните възможности за растеж посредством тези системи. За оперативната система, съвместимост колегата ми ще отговори, но няколко общи коментари и продължаваме да работим за предоставяне на възможности за връзка между системите, примерно пристанищните системи, митническите системи и така. Електронната търговия. Да, проблемът е много, много е, голям, защото обемът е голям. Решението на съвета да се отстрани правилото де минимис означава, че сега ще се е, подават декларации за милиони нови случаи. Затова и искаме да разработиме така вноса на едно гише, така да кажем, One Stop Shop. По този начин ще се постигне и допълнително упростяване, ако бизнес оператора реши да го направи. Но а, има сериозни предизвикателства за изпълнението на този принцип и то съвпада с момента, когато страните членки трябва а, да изпълнят всички промени в собствените си информационни системи, свързани с Митническия кодекс на Съюза. Та, все още няма и достатъчно твърда основа на, на останалите системи за интегриране. Благодаря, професор Стол. You have the final word if you want to... Имате последната дума, ако искате да отговорите на някои от въпросите. Мисля, че дискусията беше широка, обхвана много въпроси, много важни. Колкото до економическото въздействие на закъснението, има няколко проучвания от отдел политики, представени на тази комисия. Мисля, че а, вие сте ги получили по електронен път. В моята презентация вече цитирах, че около 50 милиарда годишно губим значи 300 милиарда за забавене от 6 години. И още нещо, което е много важно – нашата митническа система трябва да я разглеждаме в международен контекст. И когато имаме митнически съюз, от началото действахме много енергично в развитието на електронната система, но сега като че ли губим водещата си позиция в въвеждането на електронни средства а, а, много други страни напредват в тази област и действат по-ефективно, отколкото ние. Губим, значи, пионерската си роля, за да можем да определяме международните стандарти в областта на електронната а, митническа дейност. Председателката, благодаря, приключваме дискусията по въпросът на митниците. Господин Мандес, много накратко. Ако добре разбрах представителя на комисията, значи ли, че самите членки не искат да имат вътрешен пазар по този въпрос? Председателката, ще се връщаме към този пункт много пъти. Искам да благодаря на професор Стол, на господин Кармо, господин Сантос и господин от комисията за участието в този извънредно полезен дебат. Благодаря на всички, които участваха в него. И сега минаваме към точка 4b от а, нашия дневен ред. Още 4 експерта, а, които ще обсъдят с нас три проучванията в областта на свободното движение на стоки услуги и обществените поръчки. Предлагам да изслушаме трите а, проучвания едно след друго. И след това ще преминем към дебат. Първо професор Майер, който ще говори за свободното движение на стоки. Моля, не повече от 10-15 минути за всяко отделно представене, за да имаме време за дискусия. Професор Екелмайер. Добро утро, госпожо председател, добро утро, дами и господа. Много благодаря за поканата да ви представя темата за свободното движение на стоки. И след професор Штол и без да губим повече време, да ви кажа за какво става дума. Първо ще изложа економическите и правни значения на свободно движение на стоки. Точка 34 до 36 от договора. След това основното законодателство ще обобща някои от постиженията, ще се спра на слабостите, приоритетните области, особено в светлината – на встъпването в длъжност на новата комисия и накрая ще предложа някои конкретни стъпки, дейност, действия. Да започнем с правното значение. членове 34 до 36 от договора уреждат въпроса за свободно движение на стоки, което не, днес е наречено като пейсмейкърът, на четирите свободи. Начинът започва от вътрешния пазар, Касис до Дижон, взаимно признаване. Взаимното признаване значи, че един продукт, който се продава в една страна, може да бъде продаван и в другите страни членки, освен, освен в случаите, когато а, страната вносител се позовава на а, общественият интерес който би трябвало да предотврати тази свобода на движението. В такъв случай да се попитаме какво става, когато страните се позоват на тази клауза. Кой е по-важно интересът на страната членка? Тоест страната не признава взаимното признаване. А, ако, ако страната членка не успее в искането си, пазарът би спуснат на пазара. Ако обаче нейното искане бъде уважено, ние като парламентаристи, като представители на комисията на съвета, трябва да се попитаме дали този въпрос трябва да бъде решаван законодателно. Значи имаме две области хармонизирана и нехармонизирана. Ако сметнем, че въпросът е достатъчно важен, а, за да може да. За, за да е необходимо законодателство, тогава той се включва в така наречената хармонизирана област. Ако искането на страната не е уважено, влизаме в така наречената нехармонизирана област. Но за да продължа с правното значение на свободното движение, значи съдебното решение от Касил до Дижон имаше много важно значение за завършването на вътрешния пазар в 1976 един европейски акт от 1986 година, Европа 92 също така. Въпросът с Брексит отново повдига тези въпроси. А, а, това, което говорим тук, не е абсолютно същото в страната, в която, от която аз идвам. Чухме а, какво каза професор Штол за митническия съюз. А пък аз фактически ще говоря преди всичко за единния пазар. Да кажем нещо и за економическото значение. Ето, числата от моя колега а, са взети. Положителното значение на вътрешния пазар на вътрешните търговски потоци 569 милиарда годишно. А, общият ефект а, в, на производството 386 милиарда. Полза а, от Митническия съюз 189 милиарда големи, големи суми. Значи, единия пазар фактически е, а, е, а, е, така да се каже, водещият проект е, във всичко, което останало, което прави Европейския съюз. Сега да ви кажа нещо за основното законодателство, както и обещах. Опирам се на проучване, което направих за вашата комисия, публикувано през а, май. Има екземпляри тук на входа. Ако не са достатъчни, ще предоставят допълнителни. За нехармонизираната област има две директиви. 2015 от 1535 за нотифицирането на техническите регламенти и регламент от 2020 515 за прилагането на принципа за взаимното признаване. В хармонизираната област подборът е по-труден, тъй като има а, много отделни директиви и регламенти. А, едно нещо, това е регламентът а, от 20, 2019 на 1020. Ще ви кажа накратко за него. Да започнем с директивата от 2015 година. Тя вменява две задължения на страните. Те трябва да нотифицират проектите технически а, разпоредби на комисията и трябва да, за да може всички да решат какво искат да направят и да коментират това, което страната членка възнамерява да направи. Ако не бъдат спазени тези изисквания от страната членка, националните разпоредби ще бъдат неприложими. Това има е хоризонтален, хоризонтално въздействие. С други думи, гражданите и фирмите могат да се позоват на неприложимостта на подобни разпоредби, ще кажат нас подобни национални законодателства не ни засягат, няма да ги изпълняваме. Тази директива има голямо въздействие, подробностите са в моето проучване, което споменах. А сега да кажа нещо за регламент 2, от 2019 515 за принципа на взаимното признаване. Регламентът предвижда национални процедури и по-специално възможностите за отказ от взаимно признаване а, това е положението в страните членки. Ако вие не, нямате признат продукт, не може да го изнесете на пазара, ако той не отговаря на всички изисквания. Какво е новото в този, в този регламент. Декларацията за взаимно признаване. Декларацията за взаимно признаване се подготвя от производителят. Тя декларира, че стоката се законно предлага на пазара на друга страна членка Казва се откъде идва, законно е, е изваден на пазара, изнесен на пазара. и това въжи в страната вносител. Ако в страната вносител има възражения, те трябва да, да го направят по своя инициатива. Няма вече отделна авторизация. Когато търговецът е представил декларацията, ако страната вносител не, не харесва тази декларация, трябва да възразят. Създават се също така контактни пунктове за а, стоките, за продуктите, към които гражданите и фирмите могат да се обръщат за информация и съвет. Това не е включено сега в регламента, но искам да го отбележа. Има няколко онлайн платформи, като Solvit, информационната система за вътрешния пазар, единният цифров гейтвей Europe там те работят съвместно и а, е, тези контактни пунктове за произведенията и стоките са много, а, е, работят много активно и са много заети. В нехармонизирана, това е за нехармонизираната област. Хармонизираната разполага с а, е, много инструменти, а, които а, предвиждат а, създаване на спецификации за различни видове продукти регламента 2019 от тази година, от юни тази година, той се отнася до а, стоки и продукти, на които има хармонизирано законодателство. Регламента се отнася до задълженията на економическите оператори по отношение на стоките, които изнасят на пазара. Тоест всеки търговец трябва да отговори е отговорен, неговите е, стоки да отговарят на изискванията на хармонизираното законодателство на Европейския съюз. А дали е, производителите и търговците е, спазват тези изисквания, това е задача на националните надзорни органи. Регламентът също така съдържа разпоредби, които предвиждат сътрудничество между властите в страните членки. И се спомена нещо, което професор Штол и представителите на комисията споменаха. Тук влиза в а, а, нашето поле зрение и контрола на външните граници. Също и, и взаимното признание. Ако една страна обаче е открила, че на пазара се изнася продукт, който не отговаря на хармонизираните изисквания, тогава подобно несъответствие, когато е установено, в една страна трябва да бъде признато и да бъде в сила във всички страни членки. И за да може всичко това да тази дейност да бъде координирана между институциите, различните органи и власти, е създадена а, мрежа, Чието домакин на Европейската комисия. Какво е постигнато до сега в нехармонизираната област? В резултат на директивата и е, регламента имаме по-голяма прозрачност, по-голяма безопасност, по-голяма правна сигурност за гражданите и бизнеса. имаме е, надзор над ограничителните национални законодателни актове. Имаме сътрудничество между националната администрация и комисията, така че поне на теория нищо да не бъде пропуснато. В резултат движението на стоките между страните членки е по-свободно, по-свободно отколкото всички други развити суверенни страни и а, доближава нивото на интеграция на стоковия пазар в САЩ, например. като имаме предвид, че става дума все пак за 28 суверенни държави, а не за щатите на САЩ в е, хармонизираната област имаме е, постигната е, е правна сигурност и по-високи стандарти. Съвсем накратко ще се спра на този слайд. Може би си го спомняте, комисията го публикува в нейният индекс за вътрешния пазар. Той ни показва интеграцията на стоковия пазар между страните членки. Няма сега да влизам в подробности. Този слайд е взет от индексът за вътрешния пазар, който неодавна бе оповестен. Сега, какво може да се усъвършенства? В нехармонизираната област има множество канали за връзка и а, изпълнение, за надзор и информация. Подобно е положението и в хармонизираната област. Информационни платформи а, и обмени чрез тях. Някои от правилата в нехармонизираната област а, а, зависят от много малки, е, е, тънки разлики. Те не винаги са убедителни. Например, коя страна членка може да се откаже от взаимно признание, е, взаимно признаване е, не винаги е необходимо въпросите да се решават по съдебен ред, е, но трябва да се знае доколко са изпълнени изискванията. Сега, какви са приоритетите? Ето изказването на председателя. Вярваме в търговията, защото тя работи над една трета от БВП на Европейския съюз се извършва пада на търговията. Тя ни дава 36 милиона работни места. Ние сме най големият износител на, на стоки и услуги и най-големият експортен пазар за 80 страни. Това показва колко голямо е значението и широко значението на вътрешния пазар – и колко привлекателна е Европа за бизнеса. И накрая някои предлагам, какви, де, какво предлагам. По-съкратен срок за 6 месеца, среден, средносрочен срок и дългосрочен. Значи сега, това са трите вида дейности. Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Сега краткосрочните – забраните да бъдат третирани заедно с техническите а, е, регламенти и да бъдат обект на изискването на директивата 2015. Изискванията за предварителна е, авторизация а, е, да бъдат съгласно директива 2019 и отменянето на изискването за взаимно признаване от директива 2019 не спомага за развитието на вътрешния пазар. Средносрочните дейности. Солвит трябва да стане задължителен предсъдебен етап, когато има спорове по свободното движение на стоки. Господин Мандас не е тук да чуе, но това се отнася до него. Второ, обмена на информация, началото на процедури. Всичко трябва да се концентрира в единия цифров портал дългосрочни дейности. Всичкото, всяко законодателство, което се отнася до продуктите, трябва да бъде обединено в единен кодекс. Общата част на разпоредбите, които управляват институциите и процедурите, трябва да се опират на хармонизирани стандарти в специални части или приложения. Трябва да има намаляване на е, органите, които отговарят в страните членки. Принципът за да търговия на едно гише е добър, трябва да се прилага по-широко. Европейският съюз от, трябва да авторизира страните членки, те да могат да оборудват съответните дейности, да е, набират кадри и да ги финансират. И последно, намаляване на броя на процедурите. Е, трябва да бъде не повече от три модела трябва да има. Е, и три или четири най-прости процедури и да се реши кой продукт по коя процедура да бъде обработван. Благодаря. Благодаря, професор Енгел Майер. А сега продължаваме с професор Кайнер и професор Белкман – за свободното движение на услуги. Um, моля да ви се, моля ви да се съобразявате с времето, защото в 11.45 трябва да приключим. Благодаря. Госпожо председател, ако позволите, ще останем по местата си, защото заедно сме правили е, това представяне. Драги членове на парламента. Много се радвам, че днес имам възможност да ви разкажа за последните развития в свободното движение на услуги. Погледнали сме и от правна и от економическа гледна точка на темата, като сложим акцент от законодателство за бъдеще. На първо място, какви са предизвикателствата в този а, сектор, каква е ролята на а, основните свободи и вторичното законодателство. След това ще видим примери на успешни законодателни дейности и накрая ще видим какви са, а какъв е потенциала за по-нататъчно развитие. Вече чухме а, някои а, констатации по темата. Нека да ви разкажа как стои ситуацията при услугите. Услугите реално а, подлежат на либерализация доста по-трудно, отколкото стоките. Една от причините е, че а, при услугите често има трансгранично движение на хора. По-важното обаче е, че самите услуги много често са индивидуални и това подлежи трудно на контрол. Контрола винаги започва с категоризиране и с определени а, разрешения. Трансграничните услу, а, услуги предполагат и взаимоприлагане, примерно, на професионални дипломи. Особено ако а, пазарите са стриктно регулирано, както, регулирани, както често се случва. Ако има различия, налагат се адаптации, които да са удачни за а, целевия пазар. Договор за функционирането на Европейския съюз обръща внимание на този аспект. Член 56 и 49 касаят правото на а, установяване през граница и осигуряване на услуги. Забранени са дискриминацията и пречките, което означава, че държавите членки трябва взаимно да признават дипломи и професионални квалификации от други държави членки. В същото време обаче те имат право да налагат по-високи стандарти, като например по-стриктни изисквания в областта на квалификациите, ако могат да оправдаят тези изисквания Реално, често не е ясно дали квалификациите от една държава членка имат еквивалент в друга и трябва да се признаят. Основните а, свободи в такъв случай не помагат особено. Това може да се окаже пречка за някой доставчик на услуги в Европейския съюз. Понякога административните процедури не са достатъчно прозрачни, особено когато говорим за малки и средни предприятия. Това е особено голям проблем и наистина може да възпре осигуряването на услуги през граница. Тези проблеми не могат да бъдат решени само с помощта на основните свободи. Необходимо е вторично законодателство, за да наистина постигнем един ефективен пазар на услуги. Вторичното законодателство има четири основни функции. прави видими основните права и свободи, внася яснота. Също така прилага общи стандарти, внася общи стандарти. На трето място очертава условията и ограниченията за взаимно признаване. И накрая, като не бива да подценяваме този четвърти елемент улеснява административното сътрудничество. Вече стана дума колко е важно това. Всичко това през последния законодателен период беше коментирано обстойно и беше постигнат напредък. Директивата за услугите дава права за достъп на доставчиците на услуги – регулира ограниченията и изисква мотиви за по-стрикни национални правила, като идеята е да се избегне протекционизма. Също Същевременно административните процедури поне до някаква степен са простени, координацията малко по-подобрена. Тази директива е добра отправна точка. Тя действително внася яснота – но както а, вече някои колеги изтъкнаха, нейният обхват е сравнително а, ограничен, което е компромис. Прилагането също не е оптимално. По-късно комисията а, ще се изкаже малко по-подробно по този проблем. Между другото, същото въжи и за директивата за професионалните квалификации. През 2016 година комисията а, подаде пакет за услугите, който само частично се прилага. Някои програми не са а, приключени, като например директивата за а, прилагане на услугите или директивата за нотифициране все още е на етап а, разглеждане в съвета. Тя а, надгражда директивата за услугите и въвежда изискване за нотификация от страна на държавите членки при ограничение в а, предлагането на услуги. Някои държави членки смятат, че а, тази директива отива твърде далеч, като визира някои изменения на имко от преди няколко години. Подобен е случая с, а, а, директивата за e-card, услугите. Едно от възраженията тук е, че се създава нелоялна конкуренция заради различни стандарти, т.е. притеснения от протекционизъм. Въпреки това и въпреки своите недостатъци, това законодателство все пак има положителен ефект, както ще чуете и от господин Пелкманс малко по-подробно сега. Искам само да ви напомня нещо. Комисията ИМКО не работи с всички услуги в, на вътрешния пазар, а онези, които влизат в директивата. Такива, които а, са хармонизирани и които са свързани с а, общи структури. Тоест, ще се съсредоточим върху директивата за услугите. Добрата новина е следната. А, господа, госпожа Герхард работи усилено, имаше толкова много изменения, които се а, предложиха. Една година се работи по тази директива. И изведнъж последва затишие. Няма възражения, няма проблеми, има добри резултати. Като цяло това не е съвършена а, директива, но тя не е несправедлива. Опитвам се да кажа, е, че директивата допринася за по-добра дисциплина в, в държавите членки и улеснява услугите през а, граница, което пък допринася за по-добър вътрешен а, пазар. Няма как това да се случи а, по несправедлив или нечестен начин. Няма да постигнем а, растеж, ако а, не бъде здрав и функциониращ пазара на услуги, което е свързано с а, тази директива. Но тук не говорим само за услугите. Услугите помагат промишлеността да бъде по-конкурентно способна. Вече имаме много повече информация, отколкото преди 10 години по отношение на значението на а, услугите в контекста и на стоките и продуктите. Оказва се, че 53% от стоките, с които са а, търгува, са свързани с инкорпорирани услуги. Като а, много често това са услуги в рамките на произвеждащите компании. Това са съществени а, цифри и действително помага на промишлеността директно нарастващата продуктивност в Европейския съюз е доста по-ниска от а, тази в САЩ. Не говориме само за случаи като Макдоналдс. Явно имаме систематичен проблем тук. Директивата за услугите е едно от нещата, които ще помогнат и ще ни направят по-конкурентно способни като вътрешен пазар и в външна, а, външен аспект. Опитахме се в резултат на молбата на вашата комисия да излезем с а, прогноза за економическите ползи от а, директивата за услугите. През 2009 тя влезе в а, сила. До момента економическите ползи възлизат на около 236 а, милиарда евро. Можете да гледате на а, тази директива като на, на половина пълна или на половина празна чаша. Защото действително има и място за подобрение. времено, вярно е също така, че комисията положи големи, а, услов... а, големи положения. И слона в стаята, това е съвет. Някои държави членки, повече от други, не, не оказват голямо сътрудничество в подобряване и прилагане на тази директива. Ситуацията е различна в различните държави членки, но трябва да кажем едно нещо, че непрекъснато а тя бива, а, прилагането на тази директива бива спъвано в съвета. Теста за пропорционалност. Вече имаме директива на участие благодарение на Европейския парламент и неговия натиск, но все пак теста на, за пропорционалност до момента не се приема сериозно от държавите членки. Ако погледнете конкретните данни, ще се шокирате. Има също така и много рестриктивни сектори, като например строителния, инсталациите и така нататък. И въпреки всичко трябва да се отдаде а, заслуга на комисията. Малко време ни остава, затова накратко ще очертая какви са някои от приоритетите, а които бихте могли да преследвате в следващите няколко години. Според нас си струва да се организира и започне нова програма за услугите в Европа, която да се грижи за малките и средни предприятия. Ето някои основни аспекти, които тя може да засегне. директивата за услугите трябва да разшири обхвата си за мен е много важно също така и директивата за прилагането, също така да се погрижи за пропуските. Добре е да а, се укрупнят някои компоненти, така че те да бъдат едини за всички, като единият цифров портал, например. Цифровизиран единен пазар е нещо, по което можем да работим те първа много, защото изоставяме на фона на други региони, трябва да окажем по-силна подкрепа и да подсигурим свободния обмен на данни между държавите членки. Директивата за, за професионалната квалификация също трябва да бъде доразвита, трябва да се добавят повече професии, трябва да се вземем с тези различия при признаването. Европейската професионална карта. Тази директива казае само пет професии. Действително има място за подобрение и разширение на обхвата тук. И отново необходими са а, звена, е, точки за единен контакт. Трябва също така да помислим за услуги, които са ориентирани към защита на потребителя през граница. А, действително, тук има място за а, доста подобрения. И един друг а, приоритет пречките свързани с командироването на работници, регистрацията, различните ДДС процедури и така нататък. Все аспекти, за които можете да прочетете в нашето проучване малко по-подробно. И така. Вие сте Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Какво можете да направите? Да изслушате, разбира се, комисарите, да видите прогреса в законодателството до момента. И да въведете а, в работата си инициативи в а, следните аспекти. Доста бавно се движат нещата, така че до 2020 година действително е добре да се разработи допълнително законодателство. И а, това не е единственото а, място, което носи потенциал. На този а, слайд се вижда а, информация от едно проучване, което направих за вас. То касае а, нови данни в някои специализирани услуги. А, искам да почетая, че тези цифри са доста впечатляващи. Един път и втори път дори нямаме цялата информация, от която имаме нужда в продажбите на дребно, например, не разполагаме с достатъчно данни за ограниченията и съответно това, което можем да направим за тях. Там често проблемът е на локално, на местно или регионално ниво. Знаем, че комисията в момента завършва много подробно проучване за законодателството на държавите членки, което в момента се прилага, което касае услугите, но няма проучвания които са подадени от, са, с данни, които са подадени от самите държави членки. Има а, служители, които са ходили на място, за да проверят какво е законодателството и да проверят дали то а, е в съответствие с а, съответните директиви. Тоест, има място за ново а, проучване, от което имаме отчаяна нужда. Накрая а, има едно нещо, една нова система за оценка, която а, бива критикувана. В а, моя доклад аз също съм и отделил няколко страници. Проблемът е, че няма сериозна оценка на а, директивата до момента. Такава има единствено като част от различни а, изследвания на различни теми. Тоест, необходимо е да направим конкретно, нарочно такова и това е във вашите ръце. И така, ето ги числата, какво потенциално можем да а, постигнем. В заключение, благодаря за а, вашия интерес. Ще се радваме да проявите интерес към нашата работа. А, ще се а, радваме също така да отговорим на някакви въпроси за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Накрая професор Бекер с презентация за обществените поръчки. Thank you, Mr. Chairperson. Благодаря, Госпожо председател, уважаеми евродепутати. Обществени поръчки. Какво означава това? Това е закупуването на стоки и услуги от е, обществени органи. И общия вътрешен продукт е 16 милиарда, т.е. а 16% от него е, се осигурява от обществените поръчки, което означава един сериозен дял. Какво е постигнато е, до тук? Доста директиви е, има разработени за електронни фактури, за електронно обявяване на поръчки, някои задължителни формуляри. Тоест, до момента те са факултативни, но 2023 ще станат задължителни. За вас е винаги важно да се отчете е, как се справят в тази среда малките и средни предприятия. огромния брой предприятия в Европейския съюз са малки и средни. 67% от персонала работи в такива и 58% от оборота се реализира от МСП. А в публичните търгове има нарастване от 54% 2016 до 59% 2017. Около 8 милиона се реализират от малките. 800 милиона, вероятно. Данните е, показват, че е, така нещата върват към подобряване. До 2016 не беше задължително, но а, от 2016 е задължително да се подават данни, така че сега вече те са много по-надежни. Много често обаче тези данни се е, подават на ръка и по тая причина е, не всички са с добро качество или просто липсват. Някои цифри. We are not really sure that we can rely on that. Because in 2009... Не сме 100% сигурни, че може да разчитаме на данните, защото от 2009 до 2016 те не бяха задължителни. Така че е, има нарастване на е, контрактите. Е, не сме сигурни дали това се дължи като нарастване на нарастване на обема данни или на обема договори. електронните търгове са нараснали по стойност от 195 е, милиарда на над 500 милиарда. Пак отново, дали защото сега имаме по-добри данни или е, реално са се увеличили, не можем да отговорим но сега вече в системата ТЕД базите данни има все повече статистическа информация и можем да разчитаме на по-добро качество за анализа, съответно вземане на по-добри решения. Какъв е дела от публичните търгове, когато е, е имало само един кандидат, т.е. не е имало конкуренция. Между 2009 и 2017 виждате промяна в картината. В повечето страни над 25% търговете имат един единствен е, кандидат. Словения, Полша, е, там е, дори над 50% от търговете за обществени поръчки имат един кандидат. Навън има нашата публикация, показвам ви, ако желаете, там се съдържат още данни. Какъв е потенциала за бъдеще, т.е. докъде искаме да стигнем? В обществените поръчки е, нещата са същите, както навсякъде другаде. Т.е. трябва да се разглеждат процесите, за да се подобри. Трябва да се отстрани всичко, което не е необходимо, да се упростят процесите и след това да се автоматизират. И то в този порядък. Защото ако автоматизирате излишни процеси, те все още си остават процеси, но не е нужно да се прави това. Така че, ако става дума за добре изчистени процеси, трябва да говорим за цифрови такива. Цифровите е, обществени поръчки ще е, бъдат е, ефективни само ако има добре, добра обще, оперативна съвместимост на платформите. От една страна интегриране вътре в сектора, е, интегриране между публични и частни е, оператори, а също и функционално интегриране, като например е, обществени поръчки за е, услуги на древно и за телеком или банки или други. Оперативната а, съвместимост е примерно сериозен при, а, е, пример за успех в Естония. Там а, е разработен интерфейс за а, съвместимост, където всички пор... обществени поръчки а, се е, свързват във всички отделни отрасли, се свързват в е, едно и съответно отиват и в различните бази данни за анализи. Системата работи много добре. Финландия в момента се е, включва в тази е, система. Тя се нарича X-Road и се възползва от постиженията на Естония. И е, когато се постигне подобно ниво на оперативно е, съвместимост и е, в структурата на данните и на семантично ниво, в смисъл фактура, цена с отстъпка, без отстъпка. Примерно в Германия има 53 различни дефиниции за доход. Тоест, ако искате данните е, да бъдат съпоставими на, между различните страни, трябва да се започне на национално ниво с дефиниции какво е цена, какво е дял, какво е доход или приход. След което се стига на ниво малки и средни предприятия, бизнес е, субект и е, след това се стига до едно гише. Тоест, ако ще се търси взаимоотношение, примерно е, бизнес е, клиент, е, правителство клиент, трябва да се смени така погледа. Всяка отделна услуга да а, предлага а, поглед а, в посока правителство към гражданин. Ако разгледаме как подхождаме в момента. В Германия има 14 министерства на ниво провинции, 16 провинции, 10 000 общини и всеки орган може да реши по каква система да си прави обществените търгове и поръчки. Всяка страна може също да решава на кое ниво, какъв тип обществени поръчки да а, търси. И а, за малките и средни предприятия е много трудно да имат един общ поглед към това къде е, да кандидатстват. Много е сложно. А в Естония системата е една, с много а, прозрачност с ясно одобрени е, е, обявявания на обществени поръчки, с ясно заявяване на кандидатури, прави и така нататък. А пък, т.е. има много голяма прозрачност, която е ключово значение за конкуренцията. Значи, най-важното е първо да има добри данни, оперативна е, съвместимост между системите на обществени поръчки и системите за анализ, така наречените системи ТЕД. Така че е, всички данни в системите ТЕД да могат да се използват за е, анализ. Това, с което се занимавате вие в парламента, данните ТЕД са сурови, необработени. И съответно те могат да бъдат анализирани, за да се отчете как, какво е въздействието на конкуренцията в, в обществените поръчки. После, политиките трябва да се формулират на базата на данни. Решенията ще бъдат добри само ако се базират на данни. Затова а, трябва да се а, подобрят и данните в системата ТЕД. Единствено тогава се стига до потенциални е, ползи от обществените поръчки, които могат да бъдат е, доста съществени. След това, основното, което трябва да се направи, са стандартите. на европейско ниво трябва да се стандартизира още повече в е, цифровия век, е, особено по отношение на е, цифровите обществени поръчки. За да има оперативна съвместимост, трябва да има стандартизация. Това е от ключово значение – за това а, трябва да, евентуално има смисъл търговете да бъдат задължителни за всички е, страни членки, а, за да а, и, помогне и на единия пазар. Благодаря, имаме 20 минути за дискусии сега. Първо, координаторите ще имат по една минута и след това ще е, дадем възможност за отговорите. Ако имате въпроси, е, задавайте ги директно към е, експертите. Господин Шваб. Благодаря съвсем накратко, госпожо председател. Свободно предвижване на услуги. Искам да запитам следното нашите експерти. Смятаме ли, че е, в момента за предоставящ услугите е по-лесно да бъде активен в трета страна като Канада, отколкото в Европейския съюз. Госпожа Грапини за социалистите и демократите. Благодаря. Много въпроса си имам, но ще задам само един. Е, нямаме време по последната презентация за обществените поръчки. За митницата вече говорихме. Очевидно, малките и средни предприятия нямат лесен достъп до обществени поръчки. Европейския съюз смятате ли, че може да се намеси и да регулира така че достъпът до МСП, на МСП до обществени поръчки да бъде осигурен. Естествено да има и опростена процедура и достатъчно прозрачност. Това осъществимо ли е? От името на Обнови Европа някой? Не, зелените, госпожа Кавазини. Една бележка по отношение на обществените поръчки и за услугите. Много благодаря за проучванията, благодаря и за коментара, за ползата от директивата за услугите и, и ползите за растежа. Огледали ли сте ползите за други тематики, примерно околна среда или трудови условия? Економически растеж е важно, но той не е всичко какви са въздействията в други области, не непременно економически ползи, а за обществените поръчки. всички страни членки са подписали целите за устойчиво развитие. И цел 12 там се е, съдържа изискване посредством обществени поръчки да се търси устойчива околна среда и устойчиво потребление. Има ли данни е, за това обществените поръчки, доколко са устойчиви и как потенциално това може да се подобри, защото това е изискване на целите за устойчиво развитие. Госпожа Жером, благодаря. Благодаря за презентациите. За нас те са изключително важни в нашата работа. Два въпроса. Първо, свободно придвижване на стоки. Вие пред, поръчвате комисията да помага на страните членки, е, за да работят по системата Solvit. Тоест, е, излиза, че е, предприемачите в Германия трябва да финансират предприемачите в Румъния да вкарват стоки, които ще е, в Германия. Във Франция имаме затруднения и други страни членки. Та въпроса се налага как да се справим с изискванията за ползване на а, езика на съответната страна. Примерно, когато се създава един строителен обект в Франция, работещите трябва да владеят франски. Как ще се получи това? people, no one from GUE. I will continue the list so that we have one round of questions, and then next is uh, Mr. Stefanic. Thank you very much, Madam Chair. Like За свободното движение на стоки. Миналата година ИМКО сложи акцент върху свободното придвижване и в препоръките ви се съдържаше препоръка да отпадне декларация за взаимно признаване. Не го разбирам точно как става. Тази декларация е факултативна, доброволна. И бизнесът я възприемаше добре, защото това подпомага свободното движение на стоки – теоретически не е необходимо, но на практика економическите оператори я искаха и всъщност това подобри е, това се отрази много позитивно на свободното придвижване на стоки. Не се ли е, притеснявате, че ако отпадне тази е, декларация, е, положението ще бъде по-лошо? Señora Presidenta, и eh, felicitación a todos. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя всички, които направиха презентация тук. Аз не съм член на този комитет, на тази комисия. Но много често нашите интереси са сходни. Въпросът ми е към първата, първото изложение – Имаме митнически съюз. Но нямаме механизъм на санкции, който да е хармонизиран и да се прилага еднообразно навсякъде. И за това фактически не можем да кажем, че имаме един пълен митнически съюз. През изминалият законодателен период комисиите Инта и Инко работиха заедно по доклад по собствена инициатива, в който се предлагат редица мерки за усъвършенстване на процеса на хармонизиране. Ако се придържаме към принципа за собствената инициатива, нека смятаме, че този доклад ще бъде взет под внимание и ще бъде направено необходимото. Моля, придържайте се към регламента за една минута. Благодаря, госпожа председател. Искам да поздравя всички докладчици. Очевидно, вътрешния пазар все още не е оптимизиран. Колегата каза нещата много кратко и точно. Господин Еберхард, кмет на един германски град, ме попита относно опростените процедури за обществени поръчки, но доктор Бекер ни показа, че има 50 различни определения за понятието доход в Германия – Надявам се, че ще можем да опростим нещата в интерес на Европа. В директивата за услугите има доста неща, които отежняват процедурата и се надявам, че комисията и парламента ще бъдат съюзници в тази работа. Може би има страни, които се опитват да избегнат прилагането на разпоредбите на вътрешния пазар по отношение на малките и средни предприятия особено. В директивата за услугите може би трябва да се отчете това. Много млади хора пътуват свободно в Европа, но има страни, които страдат от изтичането на мозъци. И трябва да се вземе също под внимание този въпрос. Благодаря. Ако правилно съм разбрала, само 26% е, са местните обществени поръчки. А когато става дума за международни обществени поръчки, това е трудно за местните оператори, економически субекти как смятате, че може да се подобрят обществените, трансграничните обществени поръчки, за да могат и местните економически субекти активно да участват в тях. И накрая, господин Ботас, благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще получа отговор на въпросът. Въпросът ми, той е до някъде политически. Възможно е да имаме общ стандарт за економическият а, а, обозначение и как може да се хармонизира в европейския мащаб системата за обществените поръчки. Искам да помоля за кратки отговори на въпросите. Може би по реда, по който бяха изнесени а, докладите. Първият въпрос, който беше зададен, се отнасяше за това да имат достатъчно финансови средства страните, за да създадат контактните пунктове, за които ставаше дума. Те ще бъдат финансирани от собствени ресурси и националните бюджети, т.е. националния законодател също ще а, допренесе. Втория въпрос беше за взаимното, декларациите за взаимно признаване. Благодаря ви, че споменахте, че те са а, доброволни, но член 5, пета алинея казва, че националните власти могат да използват отсъствието на декларация като един от доводите да действат срещу определена стока. Тоест, декларацията номинално е но доброволна, но в светлината на този параграф, тази рене, тя става а, задължителна. Първият въпрос на господин Шваб беше възможно ли услугите от трети страни да бъдат предлаг... да бъде по-лесно тяхното предлагане, отколкото услугите във вътрешния пазар. Би била срамота, ако е така. Правното основание за търговията, за търговията с стоки и услуги, дори в сета, а не са а, а, така подробни и не отива толкова далече, колкото в Европейския съюз, в който прилагаме основните свободи. Да кажа нещо примерно стандартите за финансовите услуги. Разбира се, предаха е много по-лесно. Това се отразява и в размената на финансови услуги, примерно с Сингапур и с други страни извън Европейския съюз. Второ, за въздействието върху околната среда и социалните аспекти. страните членки имат право да ограничават услугите, за да постигнат някои задължителните изисквания, включително и по отношение на околната среда. Директивата казва, да, можете да работите, да действате за постигане на целите в защита на околната среда, но тези действия трябва да бъдат пропорционални. А, могат да възникнат и конфликти тук, но те могат да бъдат решавани. Имаше въпрос за посочването на виновните страни членки. От една страна, да, имате право. От друга страна, прилагането е свързано с информацията до голяма степен. Много пъти не се не знаят страните какви са изискванията, как да а, изпълнят една или друга процедура. Прав сте. Разбира се, това е така, както казвате. Но директивата за нотифицирането дава възможност за структурен диалог между страните. И затова, както казах и по-рано, струва се да се изпълнява тази директива. за изтичането на мозъци, напълно сте прав. Е, то е на лице, знам какво имате предвид. И на, накрая за общите стандарти на равнище Европейския съюз. Толкова много стандарти има в, в, в финансовите услуги, например, но също и професионалните квалификации. За тях има множество стандарти. И е, по този начин е, сектора на услугите е, има и социално отражение. И тук е, е, създаването и налагането на стандарти е по-трудно, отколкото другаде. По отношение на социал, социалната страна, в началото на директивата за услугите, за която отговаряше госпожа Гебхарт, повечето спорове бяха по отношение на тяхните, нейните социални аспекти. Това беше дума за въпроси, които са извън обсега на директивата. По-нататък тези опасения като че ли изчезнаха поради усъвършенстването на работата по директивата. Отговорът е, че при оценката, която комисията направи, тези въпроси не се разглеждат, а би трябвало. Те са важни е, политически въпроси. И затова бих настоял в е, последващата оценка, от която имаме нужда, а да направим това. Защо да не видим какво на практика е станало е, при прилагането на директивата? Е, е, защото иначе говорим без да имаме надежни факти. въпросите за обществените поръчки многократно засегнаха как могат процедурите да бъдат опростени и така, че всички да могат да участват. Сигурен съм, че това може да бъде направено чрез една свръхсистема. Имаме тези различни системи за търгове, а парламентът решава каква да бъде оперативната съвместимост. Би било възможно да се създаде такава свръхсистема е, и мисля, че необходима ни е една единствена система за всички видове търгове, която да се отнася към различните страни, различните условия, различните общности, различните министерства, но само един пункт за контакт. Това е възможно. Въпрос е на решение. Трябва да се вземе такова решение. Технически трудности за това няма. Въпросът е за политическо решение, което трябва да се вземе от 28-те страни членки. И ако Европейския парламент реши всички търгове да минават през тази свръхсистема или тази е, върховна система, кажем, въпросът е как ще прилагаме нейните части. Аз не съм политик, така че не мога да кажа как да стане това. Само знам, че това е решение, което трябва да бъде взето, но тогава всички економически субекти, малки и големи, ще имат еднакво лесен достъп до всички търгове. Председателката, благодаря на експертите, които участваха а, в тази дискусия а, за свободите на нашия единен пазар, а, от който всички се ползваме. Сега минаваме към госпожа Суперти, която ще говори за сравнителните таблици или така наречените скорбордове, индекси на вътрешния пазар. става дума за преглед, който е направен онлайн. и вие може да участвате в него. Само 20 минути са необходими, за да участвате в, допитването. До 20 септември е срока. А, може да го направите онлайн. Госпожо Сопети, ако сте съгласна, давам ви 10, най-много 15 минути, за да а, може да имаме след това възможност за дискусия. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда колкото може по-кратка. За да може след това да получа а, вашите да поговорим. Благодаря за, за мен е чест а, да бъда гост на тази новосформирана комисия. в нов състав писмото на генералния директор, отправено към вас през юли, почерта изискването и значението на инструментите на единния пазар. Инструменти, които ни дават възможност единния пазар да се осъществява на практика навсякъде и на място светлин. Имам слайдове, които вероятно ще помогнат за подпомогнат разбирането на моето изложение. А, това е. Този слайд е ясен от себе си. Имаме така нареченият индекс, който е чак с по-голямата картина този кръг. В ляво имаме е, е инструмент, е, чиято цел е да информира гражданите и бизнеса за техните права в единия пазар. Много сме горд с този инструмент, речен Вашата Европа, Your Europe. Резултатите са положителни и с вашата цел, нашите, с вашата помощ нашите цели ще бъдат още по-добре осъществени. Предоставяме правна помощ, съвети за гражданите и фирмите, като отговаряме на въпроси, свързани с единния пазар. Имаме Solvit, вие го знаете, това е един а, инструмент, който свързва страните членки и неговата цел е да подпомогне за е, решаването на проблеми и конфликти чрез е, подпомагане на контактите на национално равнище. ИМИ става за прилагането на законодателството за единния пазар, подпомагане за тази цел на националните власти и последен инструмент, така нареченият индекс на единния пазар, скорборд на английски. значи, скорбордът е инструмент, чиято цел е да се оцени изпълнението на страните членки. Тоест, как те участват в единния пазар. Е, ето как изглежда това в, в тази графика, така наречена графика на светофарите. Идентифицирани са политически области, инструменти, и тези области и инструменти това се представят на страните членки. Това е значи, е, индексът за 2018 година. Какво показва тази графиката? Най-добре са Португалия, Словакия, е, Швеция и Словения. Най- Слабо е Испания, Италия, Гърция и Люксембург. От... Ако погледнем малко по-подробно, средният дефицит при транспонирането на законодателството не е толкова а, тревожен. А, тът, значи прагът е 1%, а Слабост, слабостите в транспонирането е 0,7%. Броят на нарушенията обаче, по които Европейската комисия е открила процедури, се е увеличила. И това е- се случва за първи път от 2014 година насам. Колкото до областите, в които са тези нарушения, те се отнасят до задължения по опазване на околната среда, транспорта и данъчното облагане. Друг интересен а, факт е показан на този слайд. Това е, са обществените поръчки. Голям процент от страните членки не работят достатъчно добре с обществените поръчки. Особено като се има предвид е, желателното участие на повече от един член в търговете. Ето тук примери за това какво отразява индексът възоснова на наличната информация. Сега обмисляме как да подобрим системата, как да усъвършенстваме този индекс scoreboard, така че той да бъде по-полезен като а, информационен инструмент за бизнеса и потребителите. И това първо и второ. Бихме искали да обхванеме нови приоритетни политически области, а, примерно цифровизацията, а, какво правят страните по изпълнение на своите задължения за, към единния цифров пазар – и второ, какви могат да бъдат показателите, чрез които да оценяваме доколко страните развиват економики, които са зелени, по-зелени по своята същност. И накрая, за да може да бъде този индекс, се опитваме да го направим колкото може по-лесен за използване. А, значи, това не е само наша инициатива. в тази работа участва и комисията, посредством колегиума, своя колегиум на комисарите. Имаме заключенията. Значи, комисията е оповестила съобщение по единния пазар, имаме заключение на съвета. И, и накрая, но не на последно място, заключенията на света по отношение на конкурентоспособността. А това е така да се каже контекста, в който а, се развива нашата дейност. За какво става дума? Какво правим? Възлагаме в момента проучване на консултанти, които могат да ни предложат необходимия анализ. И да видим как можем да обхванем повече политически области, да предоставяме на страните членки по-пълна картина за единния пазар, да, да отразяваме положението на крайните потребители в единния пазар. И да предоставяме информация в контекста на европейският семестър. Това е нашата работа на кратко. Тези индекси са много полезен инструмент, който ни дава моментална снимка на състоянието, за което се отнасят. Как вървят програмите, които се, трябва да бъдат изпълнени в рамките на единия пазар? Продължаваме работата и с интерес ще изслушаме вашите забележки и коментари. Благодаря. Благодаря и на вас. А сега а, давам думата на координаторите от политическите групи. Сега е момента да зададете своите въпроси, господин Шваб. Много интересно беше това представяне на комисията. Виждам а, една ясна констатация. Явно държавите членки не се справят достатъчно добре по отношение на държавните поръчки. За мен а, там има съществено ниво на комплексност. Очевидно различните държави членки го тълкуват по различен начин и в резултат резултатите не са добри. Аз съм от а, пограничен а, район където би трябвало да бъде по-лесно да се кандидатства в една обществена поръчка от едната страна на границата в другата, но за съжаление нещата не стоят така. Напротив, местните власти всички ти казват, ами така е, просто е това положението, нищо не можем да направим, а дават се нелогични отговори. От друга страна, имаме стимул да променим ситуацията, да осъществим по-голям напредък по отношение на техническата страна, персонала, администрацията и така нататък. Това са неща явно, които не разбираме достатъчно добре. И докато не ги разберем по-добре, няма как да направим по-добри процедури и да а, постигнем по-добри инструменти разбира се, че нещата трябва да бъдат прозрачни на европейско ниво, но на местно ниво а, всичко трябва да се случва по бърз, лесен, прост, разбираем начин. Разбира се, искаме и а, обществените поръчки да бъдат освен прозрачни, по-зелени и така нататък. И това е в ръцете на местните власти. Но те явно не правят достатъчно. Така че ни трябва повече информация в това отношение. Благодаря. Желаят ли социалистите да се изкажат? Не. Обнови Европа. Зелените от идентичност и демокрация, госпожа Жарон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашата презентация. Всичко е много интересно. Няколко коментара тук се очертават и проблемите за бъдеще. Независимо, че са малко изкуствени сравняванията, те са полезни. Примерно във Франция 10 дни са необходими на администрацията, за да даде отговор, докато на европейско ниво срока е много по-голям. Също няма а, данни за това а, как са навлезли на, в пазара на обществените поръчки китайците и американците, например. Аз разбирам, че е, срещу Франция има процедура за нарушение. И от юли 2019 комисията е поискала от Франция дейности, свързани с събирането на семейства на бежанците, които пребивават във Франция. Отчита се, че съответните мерки, които се предвиждат, не са прилагани. Вие коментирате също и въпроса с данъчната тематика – и е, санкциите. Примерно във Франция те не отговарят на е, директивата. Определено това е проблем. Не знам дали е проблем на настоящето френско правителство. Така, повдигам тези въпроси, защото те имат отношение към всички. Сега виждам заявка за изказване от зелените. Благодаря. Един кратък въпрос. Може ли малко да коментирате е, крайните потребители в единия пазар? От ТКР, от господин Милър. Благодаря. От презентацията се вижда, че 75% от търговете за обществени поръчки имат само един кандидат. Имате ли данни, с които да анализирате е, защо това е така? Твърде сложни са разпоредбите и не се явяват кандидати ли? Или просто считате, че някои от е, търговете за обществени поръчки са нагласени предварително и съответно кандидата е избран от организаторите от самото начало. Случайно ли е, че има толкова много търгове, където кандидатът е единствен? Благодаря. А с това приключваме въпросите. Госпожа Грапини. O întrebare foarte scurtă legată de achiziții. Credeți că directiva pentru plăți întârziate... Един бърз въпрос. Смятате ли, че директивата за закъснелите плащания – която приехме миналия мандат, не се а, прилага и не е в сила в по-голямата част от държавите членки, а въпреки резолюцията в пленарно заседание по този въпрос. Смятате ли, че това е причина малките и средни предприятия да не могат да участват в а, обществени поръчки? И мислите ли, че можете да се направи нещо по а, този въпрос? Госпожа Суперти, заповядайте. Благодаря много на всички за въпросите и коментарите. По въпроса за обществените поръчки. Особено в погранични райони – Така, от една страна, разбира се, има действащо законодателство, което а, касае обществените поръчки. Ние в комисията се грижим а, такова законодателство не само да бъде транспонирано, но и да се прилага по правилния начин. Същевременно обаче Обществените поръчки са област, а, която е в ресора на компетенциите на DigiGrow. Затова ние непрекъснато сме в диалог с държавите членки. Работим с тях в тясно сътрудничество, като се опитваме да им помагаме да постигат реални резултати на терен. Вие ми казвате, че тези резултати не са непременно задоволителни. Има винаги какво да се желае. Предстои ни още доста работа, но със сигурност ще продължим да а, вършим своята работа. Включително по отношение на тази така наречена професионализация на хората, които работят и обработват обществените поръчки, които се занимават с търговете. Действително може да се направи доста в тази област. Ние вярваме, че а, наистина в много случаи а, липсата на компетенции а, в персонала, обработващ а, и извършващ търговете, води до известни проблеми. Колкото до пограничните райони, в момента в комисията а, събираме идеи и мислим по въпроса как можем да улесним а, пазара на обществените поръчки в тези райони, дали не можем да а, търсим решения, а, които вървят отдолу нагоре. Така че провеждаме а, диалог с а, подобни райони, за да чуем а, как те виждат нещата, какви са техните съображения и техните притеснения. Все пак а, те работят на място, те работят на терен и а, биха могли да кажат как виждат работата заедно, така че да се улеснят обществените поръчки в определени области в пограничните райони. защо ситуацията е такава каквато е. Не можем да бъдем а, сигурни, но смятаме, че има няколко причини, които водят до а, настоящото положение. Понякога става дума за зле изготвена а, кандидатура, за зле проведен търг – Понякога става дума за прекалено голяма бюрокрация и излишна бумащина, излишно сложна процедура. Причината често може да се крие в недостатъчна цифровизация. Тоест ситуация, в която не се използват ам, електронни услуги. Тоест има много а, възможни причини. Но ние а, се опитваме да работим с хората на терен, за да разберем повече. Някой зададе въпрос, а, свързан с а, степента, до която е лесно да се а, а, работи с обществените поръчки. Ние все още не знаем а, много по тази тема, но се опитваме да слушаме а, крайните потребители и бизнеса. Опитваме се да разберем какво биха искали те от нас, за да можем в крайна сметка да а, им помогнем и да се повишат съответно резултатите в това информационно табло. Но това е процес, който е далеч от своя край. Мисля, че това бяха въпросите, които чухме. Нека да се консултирам с колегите, за да видя пропускам ли нещо. По въпроса за малките и средни предприятия, действително разполагаме с директивата за закъснелите плащания и те първа имаме още да работим на този фронт. Определено трябва да се работи в тази посока. Само искам да допълня нещо. А, смятам, че става ясно от презентацията. Това информационно табло е само инструмент. Той не дава отговори, а по-скоро повдига въпроси на базата на посочените индикатори и данни. Идеята е именно да се а, хвърли светлина върху определени сектори или области, където а, положението не е розово в държавите членки. Така ще окажем натиск върху тях, а другите държави членки ще окажат някакъв вид натиск върху тях. В този смисъл информационното табло сработва, защото виждаме с времето, че а, дефицита за трансфор... транспониране, например, намалява. Тоест, информационното табло върши своята работа. Искаме обаче да го доразвием. Затова в момента работим по едно ново проучване, за да направим този инструмент по-съдържателен, по-смислен за държавите членки, но и от по-голяма помощ за крайните потребители. Това проучване включва в себе си и анкетата, за която вече стана дума. Надяваме се, след като тя бъде проведена, да дойдем отново и да ви представим новите индикатори и как могат те да се използват най-добре. Тоест, говорим за инструмент, който се възползва от вече свършеното, но разбира се има и място за подобрение. Благодаря на всички за а, от това, че евентуално ще вземат участие в анкетата ни и ще ни дадат идеи. Благодаря. Благодаря, госпожо Суперти, и благодаря и на а, вашите колеги от комисията. Ние също очакваме с нетърпение да видим какви ще бъдат за напред резултатите, каква информация ще ни а, даде този инструмент. С това приключваме тази точка от дневния ред. Мисля, че се движим добре с точките и мисля, че можем да минем две минути по-рано от предвиденото към следващата точка. Надявам се колегите вече да заемат местата си. Така или иначе трябва да обявя за какво гласуваме сега. За две неща ще гласуваме. Одобрение на типа за моторните превозни средства и ремаркета и така нататък. Всички знаете за какво става дума. Парламента прие своята позиция на първо четене. Това се случи на 16 април 2019 година. След това имаше лингвистични... Юрис-лингвистите направиха определени а, корекции. И това е проекта на новата версия след техните корекции. Трябва да ги гласуваме, тъй като ние сме водещата комисия. Не знам дали докладчика желая да каже няколко думи. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че пристига тази коригираща версия. Мисля, че в списка за гласуване има плюс от всички. Това е добре. Законодателството, което, по което работихме заедно, е изключително важно. Ползвахме се и от съветници и имахме много добро сътрудничество с Европейската комисия. Става дума за законодателен текст, който ще спасява живот абсолютно най-буквално. Така че, моля, гласувайте за и нека да се гордеем, че успяхме да предложим толкова добри решения. Благодаря. Сега смятам, че вече можем да започнем да гласуваме. Заповядайте, моля, гласувайте. Everybody has voted. The vote is closed. Ако сте гласували, край на гласуването, 41 за, един въздържал се, против няма. Поздравление! Следва по-добро предложение и модернизиране на правилата за защита на потребителите на Съюза. Приехме позиция на първо четене на 17 април 2019 Юристите, лингвисти започнаха да работят в края на предходния мандат и сега а, ние отново отговаряме за проекто коригираната версия. Господин Далтън а, вече не е член на нашата комисия, за това направо ще пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте. Everybody has voted. The vote is closed. Край на гласуването. Един от НП е в повече. As always. Както винаги. Now it's fine, so the vote is... Сега е наред. 32 за, 1, 8 против, 1 въздържал се. Приема се. Благодаря с което приключваме. Има ли нещо по точки разни? Точка разни? Не. Следващото заседание е 7 октомври.